Okay. Уважаеми дами и господа, нека да започнем. И така, нека да приемем първодневния ред. Точки 8 и 12 от проекто дневния ред ще бъдат отложени за следващото заседание – това се прави по молба на докладчиците. Господата Риналди и господин Бове, съответно, предлагам да добавим две нови точки. Първо, състоянието на преговорите по триалога, обичайна точка за нас и също така представяне на доклада за посещението на нашата делегация в Канада през ноември. Не вижда възражения. Тогава дневният ред се смята за прият. Протоколите от последното ни заседание, протокола от последното ни заседание от 14 ноември е получен от всички вас. И ако няма възражения, протоколът се смята за одобрен, ако не постъпят възражения до края на нашето заседание. Съобщения на председателя. Обичайното съобщение е, че нашето заседание, както обикновено се излъчва по интернет, и така, нека да преминем към първата същинска точка от дневния ред. 3А. Състоянието на продължаващите в момента преговори в рамките на триалога. Първо искам да поздравя господин Шолц за финализиране на досието, което му беше поверено. Докладът беше прият с голямо мнозинство. С това беше финализиран много продължителния процес за постигане на съгласие на трето четене от нашата парламентарна комисия Инта. Ние проведохме експеримент нашата комисия що се отнася до воденето на преговори. Сега, що се отнася до водените в момента преговори в рамките на триалога, предмет на тези преговори са двустранните инвестиционни договори и регламента за тях. Аз съм докладчик. Четвъртото заседание на триалога се състоя на 5 декември Полското председателство предложи някои компромиси. И слушахме полското председателство, и слушахме и коментарите на комисията. Съответно, предложихме и нашите отзиви и коментари, които, между другото, бяха твърде отрицателни. Така че не беше постигнат никакъв напредък що се отнася до постигане на съгласието по, този, по това досие. Като докладчик аз се консултирах с докладчиците в Сянга и ние решихме, че трябва да предложим нашите собствени компромиси и разбира се, това ще бъде обсъдено на заседанието следващата седмица. Следващото заседание на триалога ще се проведе вече под егидата на датското председателство. То беше представено на предишното заседание, така че датското председателство е наясно с това какви затруднения има във връзка с този изключително важен доклад, с това изключително важно досие. Сега е точки 4 и 5. Не виждам въпроси по точка 3. Точка 4 е посветена на процедура за даване на съгласие от страна на Европейския парламент за сключване на международното споразумение за какаото. Аз съм докладчик и по тази тема и предлагам препоръка, а именно да се даде съгласие за това споразумение. Също така предлагам и получих съгласие на политическите групи да се предложи проекто резолюция, която да придружава нашето официално съгласие. Това, което представлява основна загриженост за нас в сектора на какаото е това, че темата е много деликатна за парламента. И разбира се, проблемът с детския труд е същинския проблем за нас. Смятам, че това споразумение е нещо много положително. То ще допринесе за устойчивостта и стабилността на този сектор, който създава милиони работни места. Структурата на Международното споразумение на какаото и съответната международна организация, членовете на което са основните държави производителки и основните е, държави преработвателки. Споразумението гарантира справедлива печалба, справедливи приходи в сектора на какаото. Европейския съюз е най-големият вносител на какао и какао продукти. И за това ние носим огромна отговорност за това какво се случва в този сектор. Освен въпрос с детския труд, има и други теми, които следва да бъдат отчетени. Това е по-доброто координиране на различните проекти и инициативи, по-добро информиране на производителите и борбата с големите колебания в цените. Що се отнася до детския труд, бих искал да ви припомня, че през март тази година – Инта организираме на мненията с заинтересованите страни в сектора на производството и преработването на какао, включително и с представителите на сладкарските фабрики. Беше решено, че член 270 на споразумението отговаря на изискванията на МОТ и че има други разпоредби, които също така разглеждат по изключително положителен начин проблем с детския труд. Независимо от това, ние предлагаме парламента да приеме отделна резолюция, посветена на борбата срещу използването на детския труд в сектора на какаото. Ние препоръчваме ратифициране и реално изпълнение на Конвенцията на ОНЕ по правата на детето и Конвенцията на мода за минималната заплата и борбата срещу най- неблагоприятните форми на детски труд. Необходимо е да се борим с първопричините за използване на детския труд, най-вече бедността. Имаме нужда от един цялостен подход, който да е по-добре координиран и да се основава върху разпоредбите по общата система за преференции и проследимостта на какаото по цялата верига на доставки. Това е най-важната цел на предложената от мен проекто резолюция. Преди да дам думата сега на колегите, като започнем с докладчиците Сянка, ако те са тук. И започваме с госпожа Кърстингер от НП. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Мисля, че достатъчно разисквахме значимостта на Международното споразумение за какаото, също така и във връзка с детския труд. Що се отнася до детския труд, мисля, че трябва да окажем натиск за максимално ефективно справяне с този проблем. Обсъдихме и възможностите за изготвяне на проекто резолюция. Имам няколко бележки по текста. По тези части от него, които не са особено съгласувани. От една страна бележките ми са свързани с и проучването, което се упоменава в буква Д латинско. Запознах се с проучването, което е публикувано на страницата на МОД. В текста се посочва, че резултатите от това проучване не са били обект на проверка. Става дума за проверка на резултатите във връзка с нивото на детския труд в Африка. И докато не бъдат потвърдени резултатите от проучването, не мисля, че трябва да го цитираме в точка Д латинско. Друга моя бележка е свързана с буква Х латинско. Точка 2. Тук се опоменават всички заинтересовани страни Посочват се конкретно петима участници на пазара. Може би текстът би трябвало да се опрости, като се заличи това изброяване. Много държа да упомена и още нещо, което според мен е особено важно, а именно точка 7. Тук визираме споразумението за текстилопроизводството с Узбекистан. Според мен не е препоръчително да визираме конкретни случаи, Взехме решение да излезем с проекто резолюция за какаото, в която да визираме и детския труд. За това мисля, че трябва да заличим препратките към конкретни случаи от въпросния текст. Благодаря ви за бележките, благодаря и за критиката, която ще се опитаме да вземем предвид. Има ли коментари по проекто резолюцията, както и показаното от колегата Кьостингер. Вероятно, колегата ще внесе изменения, в които ще бъдат отразени коментарите. Колегата Ланги от групата на социалистите. Благодаря, господин председател. А що се отнася до препратката към Узбекистан, и по-точно към споразумението с Узбекистан и към резолюцията, мисля, че трябва да сме последователни. Ако са на лице ясно регламентиране, ясно разписани задължения, то трябва да останем последователни спрямо Узбекистан. Трябва да прилагаме същите стандарти в областта на детския труд. За това, мисля, че в духа на всичко, което сме решили до тук, трябва да останем последователни и в тази област. Пол Благодаря. Ние ще подкрепим резолюцията за детския труд. Смятаме, че е изключително важно този проблем да бъде поставен. Също така важно е да се подчертае, че все повече секторът на производството на какаото е представен от малки производители, но виждаме, че все повече транснационални големи компании започват да настъпват в този сектор и мисля си, че трябва да посочим, че те са виновни за състоянието в този сектор. Председателят, благодаря ви. Други желаящи да се изкажат? Виждам, че няма възражения срещу даването на съгласие от страна на парламента. Има някои незначителни възражения, отнасящи се до някои подробности в резолюцията, така че ние напредваме в посока финализиране на това досие. И преди да дам думата на комисията, господин Ецо Баратини, заповядайте. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на вас лично и на уважаемите госпожи и господа депутати за положителния подход е, и за насърчението, което е, дават на комисията за сключване на споразумението за какаото. Ние добре разбираме загрижеността и опасенията, които изразява парламента и които ние споделяме, що се отнася до детския труд. И аз бих искал да ви уверя, че е, тези въпроси са предмет на продължителни и трудни разговори с страните производителки. Постигнатите от нас резултати са възможно най-добрите, които които можахме да постигнем по време на преговорите и всъщност става въпрос за признаване на положенията на МОД дори от страните членки на споразумението за какаото, които все още не членуват в МОД. И аз изцяло споделям призива чрез резолюцията, отправен към тези страни членуващи в споразумението за какаото, да ратифицират конвенциите на МОД. Отнасям се разбиране също така към някои опасения, споделени от първия изказал се тук, е, уважаеми господин Къстингер, ако правилно произнасям името му. А именно, че понякога не може наистина да се докаже употребата на детски труд. И това бе е, едно от нещата, по които ние се опитахме да постигнем по-голяма степен на разбиране, да, да, да опознаем позицията на партньорите, в частност Брига на Слоновата кост. Както изглежда, че при липсата на документи, на, на национален граждански регистр, на, на актове за раждане, понякога е трудно да се определи дали лицето, което работи в е, една какаова плантация, е, е, е дете. Е, дали е член на определеното семейство е, или е представено лицето за такова и така нататък. сега, доколкото специално Кот Дивуар вече върви по пътя към умиротворяването и демократизацията. Се надяваме е, регистъра за гражданското състояние там да, да заработи и така да можем да упражняваме за напред е, контрол. Това е, което мога да кажа. Ние благодарим е, на парламента за неговата подкрепа. Не бихме могли да не, да не подкрепим това, което е, иска парламента. Разбира се, има други генерални дирекции и други колеги, в частност е, Генерална дирекция търговия. И те, ако имат някакви възражения и бележки, сега вероятно е моментът да бъдат потърсени. Що се отнася до Генерална дирекция е, развитие, което всъщност договори споразумението, и аз като нейн представител, е, ние сме изцяло за становището на парламента и когато парламентът окончателно приключи работата си по този въпрос, ние ще депозираме акта в Нью Йорк от името на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Има ли други представители на комисията, които желаят да коментират? Понеже доколкото разбирам, може и да има някакви. Така, нека да приключим тогава с тази тема. Крайният срок за внасяне на изменение към резолюцията, не към съгласието, е 15 декември. Гласуването по препоръката и резолюцията на следващото ни заседание през януари. И сега нека да преминем към точките от дневния ред 6 и 7. относно процедурата за даване на съгласие за регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за происход. Докладчика е господин Емилио Менендестев Делвае. Той предлага паралелна проекто резолюция. Така че ние ще обсъдим съвместно проекто препоръката за даване на съгласие и проекто резолюцията относно въпроса с молба за даване на устен отговор. Докладчикът не може да присъства днес, затова давам думата на координатора господин Ланге. Заповядайте, господин Ланге. Благодаря, господин председател, госпожи и господа, колеги. Позволете ми да ви поднеса извиненията на докладчика, който днес не може да присъства. Ще направя няколко бележки от негово име. Искам и да му благодаря, тъй като темата не е никак лесна. Знаете, че възоснова на Барселонския процес Европейският съюз включи споразумения за асоцииране с държавите от Средиземноморския регион. Въз основа на тези споразумения за асоцииране започнахме работа и по преференциалните правила за происход. Те са уредени в над 100 двустранни протокола. Ето защо според мен предложението е добро. То очертава правилната посока. а именно постигане на напредък по преференциалните правила за происход, по силата на действащите двустранни споразумения, както и интегриране на системата от такива правила възоснова на барселонския процес. Предложението цели и активизиране на търговията юг-юг. Това според мен е един важен фактор, който поставя Европейския съюз на една стабилна политическа позиция спрямо държавите от Средиземноморието. Като се има предвид арабската пролет, мисля, че Европейският съюз има голям шанс да активизира политическите си действия спрямо държавите от Южното Средиземноморие – мисля, че това е и очакването на тези държави. Те очакват от нас укрепване на демократичния ред. Върховният представител за външната политика и политиката за сигурност през март 2011 година ясно заяви колко е важно да се активизира търговията с тези държави. В текста на резолюцията се преповтаря това нейно становище. Искаме да вземем предвид и някои важни въпроси, които са предмет на разисквания сред широката общественост. Това са редица области, които могат да допринесат за активизирането на търговските отношения – Особено важна е една област. Тя е свързана с продуктите от Израел и продуктите, произведени в окупираните територии. Постигната е техническа договореност с Израел, но тя не е достатъчна. Ето защо в текста настойчиво се призовава за сключването на нова такава договореност или за преразглеждане на действащата по настоящем договореност. Така ще създадем ясни правила за продуктите от окупираните територии. Ще ви припомня решението на Европейския съюз по делото Брита. В това решение се постановява, че по силата на техническата договореност може да се откаже вносът на продукти от окупираните територии поради съществуващата правна несигурност. Затова смятам, че преди да дадем съгласието си, трябва да се сключи нова техническа договореност с Израел. Но това е само един от елементите на конвенцията. Той не бива да поставя под въпрос целесъобразността на конвенцията като цяло. Затова резолюцията е съпроводена и от въпрос искане за устен отговор. В този въпрос се изисква предоставянето на допълнителна информация. Въпросът цели и комисията да предприеме правилните действия по отношение на техническата договореност с Израел. Докладчикът е, е разпространил текст от е, предложение, текста на предложението за резолюция, както и въпроса си с искане за устен отговор. Той благодари на всички политически групи за техните идеи и предложения. Разбира се, готов е по всяко време да влезе в дискусия с тях. Благодаря, Берант. Е, нека да пристъпим към дискусията. Даниел Каспари от НП имате думата. Благодаря, господин председател. Колеги, може би знаете, че в момента се провежда конгрес на НП в Марсилия. Затова колегата днес не може да присъства тук. Тя ме помоли да прочета нейното изказване. Господин председател, колеги, извинявам се, че не съм в състояние да присъствам. Аз първо бих искал да благодаря на докладчика за работата. По въпроса ценя неговите усилия, както и на останалите докладчици в сянка, решението да бъде прието колкото се може по-скоро. Това ще бъде първата конкретна стъпка към изпълнението на общото комунике прието през месец май за партньорство и споделена демокрация с, в Южното Средиземноморие. Европейския съюз бе сред първите, който подписа панрегионално споразумение с ЕФТА, с Харватия и други за търговията в Средиземноморието. Добре би било да сме сред първите, които прилагат конвенцията на практика, но за сега само страните от ЕАСТ го правят. In both texts, the rapporteur asks the Commission why the convention does not include any review or... Пита се, защо конвенцията не включва клауза за преглед или преразглеждане. Според мен конвенцията, доколкото е международно правен акт, всяка страна може по всяко време да поиска преразглеждане или изменение. И освен това, конвенцията предвижда създаването на общ комитет е, в състав от представители на всяка от договарящите страни, който отговаря за изменението на конвенцията и приложенията към нея. Ето защо, според мен, въпросът не е от значение, но, но съм готова да обсъдим нещата с докладчика. От друга страна, предложението за оценка на въздействието на конвенцията след влизането на конвенцията в сила от страна на комисията би било добро. Ето защо аз го подкрепям. Сега един важен според мен въпрос е, е риска от е, заобикаляне на е, правните положения при разширяване на териториалния обхват на конвенцията с присъединяването на нови страни това число страните, участващи в процеса на стабилизиране и асоцииране. В частност, докладчикът подчертава въпроса за продуктите от израелските селища в арабските територии. В тази връзка бих искал да посоча, че и ЕС, и ЕАСТ имат техническите възможности за контрол, които не са споделени, не са споменати в резолюцията и според мен би било трудно това двустранно споразумение да се превърне в международно, имайки предвид политическите пречки и това, че процесът би бил доста времеемък. Би било по-добре от една страна националните митнически власти е, да бъдат замолени и да упражняват по-строг контрол и проявяват по-голяма бдителност. Както в случая, който е приведен като пример в резолюцията. заключение, моля докладчика да разпространи осведомеността за конвенцията, особено сред деловите среди. И парламентът, е, и е, комисията по външна търговия на парламента трябва да се възползва от е, своите правомощия. Нека се възползваме от тях наистина да популяризираме конвенцията. Благодаря за вниманието. Това беше изказването на колегата Сайфи. Okay, thank you. And the uh, next uh, speaker will be Paul Murphy. Сега следващият оратор, господин Мърфи от групата ГОЕ. Благодаря. Не мисля, че трябва да даваме съгласие и искам да изтъкна два момента. Първият е по-общо обхваща региона като цяло. Основната насоченост на обсъждането в нашата комисия са свързани с това, че арабската пролет би трябвало да доведе до либерализиране и интенсифициране на търговията, нещо, което трябва да привесва. И някакси идеята за това, че трябва да се насърчава свободна търговия, защото не е нещо, което бих привествал, защото големият бизнес в Европа е този, който иска да интензифицира търговията, а ние искаме солидарност и намаляване на дълга. Вторият момент е въпросът с Израел и израелските селища на окупираните територии. И че маркировката е произведена в Израел. Моето мнение, че тази конвенция създава възможност стоки, които частично са произведени в израелските селища, да имат преференциален режим. Според мен това е много погрешно. Също така, ние си спомняме решението немски съд по делото Брита и смятам, че не трябва да съгласяваме с една ситуация, в която да даваме съгласие – на тази конвенция и на по-късен етап да се опитваме да решаваме проблема с продуктите, произведени в израелските селища. Не смятам, че можем да съгласим с това. След благодаря ви. Сега Мария Тешаке от партията на зелените. Um, от Алде. Извинете. Извинете, няма проблем. Е, ние в сърцето сме си зелени. Бих искала да се изкажа от името на господин Риналди, който моли за извинение за това, че няма да присъства днес. Той приветства като цяло резолюцията, приветства нейните цели, но той иска да подчертае, че не трябва да има припокриване с неговия доклад търговия в името на промяната той смята, че резолюцията, особено в точка четвърта, трябва да придобие по-широк характер и съответно заслужава по-широко обсъждане. И той смята, че трябва да се отчете това, което той казва в своя доклад, който също е посветен на отношенията с южната част на Средиземноморския регион. Председателят, благодаря ви. Сега нека да изслушаме представителя на комисията. Това е господин Алберт Хендрикс. Заповядайте, господин Хендрикс. Yes, thank you. Да, благодаря ви, господин председател. Бих искал да се спра на основните три може би, технически въпроси, които имат и политическо измерение. Ние обсъждаме едновременно и даването на съгласие и проекто резолюцията. Да, мисля, че ще се спра на въпроса за продуктите, идващи от израелските селища, въпроса с уреждане на споровете и въпроса с отложената оценка на въздействието в съответствие с упростяването и рационализирането на правилата за происход, което е цел на тази конвенция, ние смятаме, че това ще рационализира и улесни търговията между партньорите. По този начин економическата интеграция ще бъде улеснена и производителите ще могат да създадат верига на създаване на стойност – Що се отнася до техническите договорености с Израел, разбира се, това предизвиква и нашата загриженост и комисията много внимателно следи за изпълнението на тези договорености и проверява доколко точно те се изпълняват. Най-добрият начин да се гарантира това, че не постъпват продукти от израелските селища, е сключването на договори за свободна търговия от страна на държавите членки на ЕФТА, подобни на техническите споразумения, извинете, договорености, които имаме ние, Европейския съюз с Израел. Така че е важно да има подобни или идентични договорености. Този въпрос може да бъде решен, но според нас той не трябва да забавя или да излага на риск процеса за надлежното изпълнение на конвенцията като цяло. До сега ние сме били доволни от изпълнението на техническите условия и докато това продължава, ние не смятаме, че е необходимо да се променя правният статус, правния режим. По втория въпрос за механизма за уреждане на споровете, вие знаете, че самият текст на конвенцията не предвижда създаден подобен механизъм. Това остава предмет на двустранните договори за свободна търговия. Ние смятаме, че е редно да създаде един такъв орган за решаване на споровете, но Централният орган на конвенцията основно се занимава с правните аспекти и изпълнението на конвенцията, затова не смятам, че органът, който отговаря за конвенцията, ще включва в себе си и орган за решаване на споровете. И, що се отнася до третия аспект, то наистина важно е да има инструмент, който да позволява преглед и преразглеждане на конвенцията. Необходимо е да има такъв механизъм. Ние ще смятаме подобно занимание полезно след най-малко 5 години, защото искаме първо да видим резултатите от економическата интеграция. Благодаря ви, господин председател. Това беше, което исках да кажа. Председателят, благодаря. Пропуснах да дам думата на господин Шолц от групата на Обединената левица. Сега го правя. Благодаря, господин председател. Бих добавил няколко думи към това, което каза колегата ми. Първо, съгласен съм, че ние имахме възможност да обсъдим цялата тема заедно с доклада по собствена инициатива на колегата Риналди. Смятам, че е добре да запазим този комплексен подход към този въпрос, защото смятам, че има много нови инициативи и идеи, които са свързани с двустранното сътрудничество и междурегионалното сътрудничество. Това се отразява в доклада на господин Риналди, който се вписва в контекста на споразумението, което в момента обсъждаме. Второ, искам да кажа, че не разбирам изцяло позицията на докладчика, когато той подлага на съмнение някои въпроси, в обяснителната записка или изложението на мотивите, що се отнася до последиците от споразумението с Израел, което трябва да бъде сключено от други страни. Той предвижда влизането на конвенцията в сила дори и при оставащи нерешени въпроси, що се отнася до продукти, произведени в израелските селища. Не разбирам защо трябва така да се бърза. И сега, що се отнася до самия текст, има противоречие между три точки М, Н и О, преамбюла и между точките 15 и 16 на текста. Аз бих предложил да продължим сътрудничество с докладчика, за да намерим решение на проблемите, които също остават нерешени в този текст. Благодаря ви. Usually, uh, should... Благодаря. И както е прието, докладчикът да приключи дискусията. Ако желаете, особено във връзка с току-що казаното от Хелма Шолц. Сигурен съм, че ще намерим окончателно решение. Трябва да продължим разговорите. Има различни интереси. От една страна би било добре да се приеме единна нормативна уредба за търговията юг-юг. Това ще засили и добавената стойност, ще направи по-ефективни веригите на добавена стойност. Но има и проблем, а именно, че ако се съгласим с приемането на регионалната конвенция, можем да задълбочим вече съществуващите порочни практики. Това отношение не съм доволен от становището на комисията. Проблемът съществува вече от доста време насам. До момента не е решен задоволително а именно не следва продукти, произведени в окупираните територии, да се квалифицират като продукти, произведени в Израел. Това е и пречка за даването на съгласие за процеса по приемането на конвенцията. За това бих искал комисията да приеме някакво удовлетворяващо решение. Thank you. Uh, deadline for amendments uh, благодаря. Крайен срок за изменение и допълнение, както по доклада, така и по проекто резолюцията 12 декември. И приемане на двата текста на следващото ми заседание през месец януари, 25 януари до година. това приключваме работата по 6 и 7 точка от дневния ред. 8 точка, ако си спомняте, бе отложена по искане на докладчика. Така че можем да пристъпим към девета точка. Механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката. Обаче, докладчикът Яник Жадо от Зелените не се вижда в залата. Май никого няма от тази група. Следващата точка е десета. Трансатлантически економически съвет САЩ ЕС. Размяна на мнение с комисията, но нейните представители пък по тази точка от дневни ред все още не са тук и не бихме могли да очакваме да бъдат тук преди вероятния час на разглеждането на тази точка. Еми, дайде да, да се пробваме за 11-та точка. Докладчикът е тук. Кристофър Фелнер. Представителите на комисията също са тук. Приемате ли да пристъпим към 11-та точка? Така. Освобождаването от отговорност, следователно във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 година, общ бюджет на Европейския съюз, раздел 3 комисия. Това е становище по освобождаването от отговорност. За пръв път нашата комисия е, реши да участва в процедурата по освобождаване от отговорност със свое становище предвид сгъстения график Становището ни трябва да бъде разгледано още следващия път на 28 декември. Нашият специалист Питър, е, Петър Штасни, специалист по бюджетните въпроси, е тук и е наш докладчик, докладчик от името на Комисията по външна търговия по този въпрос. Давам му думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, както каза нашият председател, за първ път нашата комисия е, реши да излезе със становище по процедурата за освобождаване от отговорност по изпълнението на бюджета, в случая за 2010 година. Решението ни е навременно е, тъй като от началото на миналата година нашата комисия е натоварена с нови правомощи. Надежността на отчетността е, в Европейския съюз е, според е, Европейската сметна палата е достоверна за 2010 година, т.е. дадено е аудиторско становище, но все пак е, Сметната палата посочва, че има все още възможност за подобряване на качеството на финансовата отчетност и обезпечаващата я информационна система. През 2009 година се констатира значително нарастване на авансовите плащания на, на, на, по кохезионните фондове е, държавите членки предоставят съдействие под формата на, на заеми, гаранции и дялови капиталовложения, най-вече на малки и средни предприятия от тези фондове. И според Сметната палата, комисията първоначално е завела тези авансови плащания неправилно, е, предполагайки, че бенефициерите са основали допустимостта на разходите, което не е било всъщност факт е, и е носило съответния риск. Комисията междувременно е поправила този пропуск, но Сметната палата е на мнение, че комисията трябва да прегледа съответните счетоводни правила и да предприеме допълнителни мерки, така че държавите членки да предоставят необходимата информация за повишаване възможностите на комисията да упражнява надзор по освояването на тези финансови инструменти. Що се отнася до редовността на приходно-разходните сметки, уверението, което дава Сметната палата за 2010 година, разграничава е, позициите е, приходи, ангажименти и плащания. Според палатата, приходите и ангажиментите по отчетите към 31 е, декември 2010 година са редовни и законосъобразни във всички съществени отношения. От друга страна обаче, плащанията са били предмет на съществена грешка по оценка в размер на 3,7% от общо разходите на Съюза. Сметната палата посоча, че следва да се отбележи, че това не е оценка за възможна злоупотреба, тъй като причините за грешка са много. Констатира се, че контролната система е общо взето частично ефикасна, що се отнася до гарантиране редовността на плащанията според Сметната палата. Т.е. Сметната палата е, обосновава своето становище Що се отнася до плащанията, като е, прави тематични оценки в пет области е, за е, разходния период 2007-2013 година, това число селското стопанство, транспорт и туризъм, енергетика, енергетиката и транспорта са особено засегнати от тези грешки. Нещо също толкова важно, като констатация на палатата тези недостатъци Е, дават основания на твърдението, е, че е, отчетите за 2010 година по плащанията са засегнати от съществена грешка. За пръв път в доклада си палатата помества глава по одит на изпълнението, съгласно годишните доклади за дейността, внесени от трима генерални директори на комисията. Според мен това е опит от страна на палатата да се модернизира подхода от а, чисто счетоводното изражение на контрола, да се акцентира върху ефикасността на разходите. В проекто становището си по-нататък възнамерявам да насоча вниманието към някои въпроси, свързани с външната търговия, които не са пряко предмет на доклада. Така, например, ако вземем макрофинансовата подкрепа, мога да посоча, че годишният доклад на Сметната палата не констатира някакви сериозни поводи за загриженост, но аз бих предложил контрола върху макроекономическата помощ да бъде последван от наблюдение и контрол от страна на палатата. Можем да вземем за пример макроекономическата помощ, оказвана на Украина. Също така, особено внимание трябва да се дава на бизнес центровете за развитие на малки и средни предприятия в Китай, Индия и Тайланд по инициатива на Европейския съюз. И най-вече трябва да направим така, че нашата търговия за, нашата политика, извинете, за помощ за, за насърчаване на международната търговия е, да бъде съобразена с всички нормативни документи. На 20 декември ще ви представя и първата редакция на проекто становището си. Благодаря, господин Щастни. Нека да разискваме сега. Има ли желаящи? Така, няма желащи от страна депутатите. Комисията? А, благодаря, господин председател. Ние отбелязваме с интерес казаното от докладчика. Неговите бележки засягат ресорите на няколко генерални дирекции. Е, самата генерална дирекция външната търговия отговаря за твърде малка част от, от бюджета. А, така че следващия път, когато вече се обсъжда по същество текста, ще осигурим участието на наши представители от съответните генерални дирекции. Така, добре, господин Щастни, готов сте да работите, надявам се, по проекто доклада. В заключение, ако желаете да кажете нещо. Да, господин председател, знам, че темата не е кой знае колко вълнуваща, е, но нека все пак кажа, че за сега, удовлетворен съм да констатирам, няма сведения за някакви нередности в областта, с която се занимава нашата комисия. Ние вече направихме някои постъпки пред други заинтересовани страни, особено тези бизнес центрове в Китай, Тайланд и Индия. И в резултат от тези контакти, ако се стигне до някакви констатации, естествено ще ги докладваме. И, и ще сме готови да разгледаме всякаква обратна информация, която постъпи междувременно. Така. Благодаря ви. Така, с това, с това приключваме работата по точка 11 от дневния ред. Следва да се върнем на девета. Но докладчикът май все още го няма. Това ме навежда на две мисли. Първо, трябва да разговарям с координаторите, за да преодолеем тези препятствия. Не може да, да, да отсъстват колеги, когато отговарят по точка от дневния ред. Е, е, това, това не бива да се повтаря. И второ, от сега нататък възнамерявам да бъда много по-строг по отлагането на е, точки от дневния ред, защото така всъщност се разстройва изцяло е, работата на комисията. Да не говорим е, за неудобството, което причиняваме на представителите на Европейската комисия. Не можем да очакваме от тях от, да, да, да са тук непрекъснато. Също така причиняваме неудобство за колегите докладчици в сянка. Така че нека 15 минути. О, не, господин Жадо вече е тук. Да ви дам няколко минутки да се настаните на мястото си. Из, извинявайте, че закъснях. Значи, за какво говорим по девета точка ли? Да, да, аз всички вас чакаме. Вие сте докладчик по деветата точка механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държави членки и трети страни в областта на енергетиката. Втора размяна на мнение е тази. По становище на комисията ИТРЕ, е, транспорт и енергетика, която е водеща в случая – но е, понеже голяма част от това предложение е, попада и в нашата област, ние решихме да излезем с наше становище. Давам думата на докладчика сега, господин Жадо. Да, благодаря, господин председател. Извинявайте наистина за закъснението. Миналия път на нашето заседание вече обсъдихме този е, въпрос. Аз не съм, е, нямам намерение да повтарям вече казаното от мене миналия път. Разпространихме сред всички докладчици в сянка нашето проекто становище, което наистина е, все още не е официално прието, което наистина е предварителен проект на този етап. Но в този текст ние преподвърждаваме това, което казах още миналия път, а именно своята подкрепа за проекта на Европейската комисия по този наистина особено щекотлив въпрос – Смятам, че и в нашата комисия, и в комисията ИТРЕ е на лице готовност да се подкрепи предложението на Европейската комисия, като се подсили то, като се дадат повече правомощия на Европейската комисия, Тоест, е, е, нещата да не се срежат единствено до едно формално становище относно споразуменията, които биха могли да се сключват между ЕС и трети страни в енергийната област, а комисията да разполага с възможности, защото така че да направи необходимото, че действащите или предстоящите споразумения да съответстват както на вътрешната уредба на Европейския съюз в енергийната област, така и на целите, които си поставя Европейския съюз в енергетиката и евентуално за опазването на околната среда предвид климатичните изменения. Така, значи подкрепяме комисията. Е, разпространих, както вече посочих, становището сред е, докладчиците в Сянка е, и към края на следващата седмица, надявам се, ако не греша, да получим обратна информация от тях. Благодаря докладчиците е, от е, тук, членове на нашата комисия, Даниел Каспари от НП. Имате ли да кажете нещо? Ще кажа нещо по размяната на мнение на миналото заседание и ще направя някои бележки по документа. Принципно подкрепям текста. Тук в нашата специализирана комисия трябва малко по-активно да работим по въпросите, свързани с сектора на енергетиката, тъй като става дума за търговски споразумения, за които не сме имали възможност да говорим, по които не сме имали възможност да вземем отношение в миналото. Мисля, че предоставянето на информация за тези договори и споразумения ще бъде едно добро начало на бъдещата ни работа. С удоволствие ще разгледам и измененията, които ще внесете по текста. Бернт Ланге от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за това, че своевременно ни предостави редакцията на текста. Така своевременно ще можем да вземем и становище. Много важен е член 5 във връзка с прозрачността на процедурите. Възможно е в тази част от текста по-силно да се наблегне на парламента. По отношение на член 6 би трябвало да поставим ударението върху общата стратегия на Европейския съюз <clears throat> в областта на енергийния сектор – трябва по-настойчиво да призовем държавите членки да отчитат тази стратегия. Мисля, че следва също така, що се отнася до разпоредбите за споразуменията за инвестиции, те трябва да бъдат включени в текста. Но като цяло мисля, че сме се обединили около една обща позиция. Мерин Силвана Корт Мерин. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към онези, които благодариха на докладчика за това, че своевременно ни предостави текста, както и за това, че изложи становището на нашата специализирана комисия пред Комисията по промишленост и енергетика. Ясно заявихме колко важен е този текст. Подкрепям казаното от колегите. Не мисля, че имаме кой знае какви различия. Ще направя само една бележка. Предполагам, че някои държави членки няма да са особено ентусиазирани вероятно е да се стигне до дълги и трудни преговори. Такъв беше случаят с двустранните споразумения за инвестиции. Това въжи най-вече за големите играчи в енергийния сектор, които не възприемат с особен ентусиазъм идеята за вътрешен енергиен пазар. Трябва да подготвим съответните аргументи, които да изложим спрямо тези държави. Благодаря още веднъж на докладчика. Други желаят ли да се изкажат от членовете на комисията? От Обединената левица, господин Лансдорф? Благодаря ви, господин председател. Според мен това е много важна тема, много важна област, тъй като във все по-голяма степен Европейският съюз зависи от внос на енергоисточници, особено нефт и газ от Руската федерация, на която се падат близо 30% от е, общо внасените количества внасяме и от Алжир, а и от Либия и виждаме напоследък, че всички тези страни е, могат да бъдат политически нестабилни и това да повлияе върху сигурността на нашите доставки. Освен това говорим за, за уранов концентрат, не само за нефт и газ. И пак Русия, и, и, Каз, и Казахстан, или пък Канада са важни е, доставчици. Друг един въпрос обаче, чието значение нараства напоследък е, че Европейският съюз става вносител и на въглища от трети страни тъй като разходите за труд в тези трети страни са много ниски. Може да говорим за Виетнам тук, е, за Китай. И други страни биха могли да бъдат е, износители на ефтини въглища за нас, бившите съветски републики, например, в това число и Украина, и Русия, а и Казахстан. И значи, ние трябва да насочим вниманието си не единствено към економическите аспекти на този въпрос за енергоисточниците, а в повечето случаи и върху въпросите за околната среда страните износителки и също така въпросите за правата на човека, за условията на труд, за безопасността, безопасните и здравословни условия на труд. В Китай, е, е, е, например, ежедневно се разкриват до три шахти и обикновено само една от тях е законна или, законосъобразна. Може да си представите за какви нарушения става въпрос. По-нататък можем да говорим за своеобразна економическа дипломация в тази област. Три четвърти от търговете на нефт и газ напоследък бяха спечелени от Китай, просто защото Китай е готов да плати повече. Казахстан, например, е, е, бе осъществена напоследък най-голямата китайска инвестиция в чужбина по е, разработка на петролни находища. А, или пък да вземем Туркменистан. Благодарение на комисаря Пибалкс успяхме да спечелим само един договор, докато Руската федерация спечели пет. Така че този доклад е изключително важен и в него попадат тези аспекти и на енергийната сигурност, и на економическата дипломация, а и въпроси за правата на човека и околната среда. И аз изразявам надеждата всички тези аспекти да намерят своето място в доклада. Благодаря. Благодаря. Господин Оливие Сила от комисията, Европейската комисия. Имате ли да коментирате? Да кажете нещо? Да, благодаря, господин председател. Ние разбираме, че всички изменения и допълнения са в посока към засилване на първоначалния текст на комисията. Ще се запознаем подробно с тези изменения и допълнения и ако е необходимо, ще е, влезем във връзка с докладчика. На този етап, вероятно, е, следва да спомена само един въпрос, по-скоро технически е, е, технически характер. Осмо изменение по пети член. Е, там са посочени различни срокове. 4 седмици, 4 месеца. Важно е да, да стане ясно, че срокът, в който разглежда комисията е определено 4 месеца, а не 4 седмици, което би било твърде кратко. Да, това са някои чисто технически забележки, по които ще разговаряме с докладчика. Благодаря. Добре, благодаря. Нека сега чуем отново докладчика, господин Жато. Благодаря, господин председател. Благодаря за изказванията. Много положителен е духът, в който работи е, нашата комисия и парламентът явно е, по тази тема. Естествено ще вземем предвид забележките на Европейската комисия и, и, и толкова. Сърдечно благодаря на всички. Благодаря ви. Ще очакваме обсъждането на проекто доклада на следващото ни заседание на 20 декември. Сега преминаваме към 10-та точка обмен на мнения с Европейската комисия по резултатите от Трансатлантически економически съвет САЩ-Европейски съюз. миналата седмица и срещата на върха Европейския съюз. САЩ и също така заседание на Трансатлантическия економически съвет се състояха миналата седмица. Сред най-важните решения беше създаването на работна група за на най-високо равнище за растеж и работни места, засилването на търговските инвестиционни отношения и до края на следващата година ще бъдат прияти препоръки. Въпреки, че официалното съобщение не споменава възможността за споразумение за свободна търговия. По следващите коментари от държавните е, глави и от ръководителите на Европейския съюз посочват, че целите са амбициозни. И също так, това беше посочено от медията. Посочва се необходимостта да се интензифицира сътрудничеството в сферата на инвестициите и това да се случва възоснова на споделените принципи и че тази инициатива трябва да бъде финализирана до, 2000, до края на 2012 година. Така че ни очаква една вълнуваща нова година. Що се отнася до трансатлантическите отношения, сега ще изслушаме Европейската комисия и ще чуем техния анализ на това важно заседание, особено заседанието на Трансатлантически економически съвет. Ще изслушаме какви са резултатите и какви са перспективите за постигане на напредък в бъдеще. Представител на Европейската комисия е господин Филип Майер. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря ви, господин председател. Добро утро на всички. Да, прав сте. Това заседание беше много успешно, по-скоро дори това беше поредица от срещи и заседания. Миналата седмица вече е публикуван доклада. Много сте прав за напредъка в сферата на инвестициите, но има много широк спектър от въпроси, по които са били взети решения или по които е бил постигнат напредък. Като цяло много добре беше представен на Европейски съюз, трима комисари, с комисарите Де Хухта, Шемета и Йотингем. САЩ бяха представени от Майк Шуман, Рон Кърк, господин Прайзън и министъра на енергетиката, също така редица ръководители на държавни агенции. Така че наистина за втори път подред гарантирахме много сериозно представителство страна на САЩ на това заседание. Ще видим дали този напредък ще бъде запазен до година по време на срещата в Брюксел. Що се отнася до срещата на върха, мисля си, че Търговски аспект беше много добре представен в заключенията на срещата на върха, защото имаше, ако не се лъжа, 23 точки в изявлението и 3 от тях, трета, четвърта и пета, бяха посветени на търговията, така че виждаме, че се отвежда сериозна роля на търговията. Вие знаете, че имаме някои различия все още, но тези различия се обсъждат и ще има конференция на ниво министри и ще се обсъди как да продължим по-нататък да работим. По време на срещата на върха имаше доклад от двамата са председатели. Те докладваха пред срещата на върха и те посочиха какви са резултатите. Беше дадена висока оценка на дейността на Трансатлантически економически съвет. И създаването на тази работна група на високо равнище също така беше признато за напредък. Разбира се, в момента се разглеждат всички възможни варианти и не бих казал, че има нещо ново в това, тъй като сериозна работа се води вече от много години. В момента се обмисля кой точно сценарий следва да изберем в нашите отношения. Но що се отнася до политическите ангажименти и видимостта, то от страна на САЩ наистина трябва да се вземе равнище на високо ниво, така че да могат да се мобилизират всички ресурси, включително и човешки ресурси, в тази дейност. Що се отнася до самия съвет, няма да спирам подробно върху този въпрос, защото ви имате доклад, в който се изброяват всичките постижения. Ще спомена само основните постижения. Най- важното постижение за момента беше взаимното признаване на нашите програми за търговско партньорство. Това означава, че ние признаваме взаимно економическите партньори, економическите субекти и това означава, че нашите износители могат безопасно да изнасят в съответната страна своите продукти. Разбира се, ще трябва да се инвестира много в проверката на износа и ние, когато споразумението ще бъде подписано следващите няколко месеца, то ще улесни значително търговията с САЩ и ще има сериозни економически последици за търговията. Разбира се, това създава определено вълнение, тъй като до последния момент се обсъждаше текста на споразумението на заседанието на съвета. Искам да кажа, че една от реалните ползи от такива заседания е, че те са инвестиция в целия процес в продължение на цялата предстояща година, но също така има и няколко крайни срока, които позволяват да се ускори дейността. Имаше също така споразумение по енергийните звезди, енергийната маркировка. То беше подписано и това е първото реално споразумение за сътрудничество, чрез което се постига съвместимост на стандартите. Това е изключително сложно, защото ние нямаме публични органи по стандартизация. Те са частни и в САЩ и в Европа. Затова е важно да има сътрудничество и на органите за управление и частния сектор. Така че ние видяхме, че бяха постигнати много положителни неща, така че е, наистина и колите, и е, също така електрическите контакти ще бъдат съвместими от двете страни на, Трансатлантич... Извинете, на Атлантическия океан. Бих искал също така да спомена това, което в момента се подготвя защото важно е не само да женем успехи, но да имаме идеи за бъдещето. Съветът ще се съсредоточи върху сътрудничество на високо ниво. Разбира се, това е много важно с оглед на голямата роля на двата економически блока, но е много и трудно също да бъдат идентифицирани проблемите. Ние обаче можем да работим заедно, за да предотвратим възможните проблеми, а също да обменяме мнения за нашите стратегии, посветени на редица проблеми. Например, нанотехнологиите са една такава област на сътрудничеството. Изчисленията в облак също така са една такава тема. И ние, например, обсъждаме този въпрос и в рамките на диалога по информационното общество. Суровините – нещо, което е важно за нашата промишленост. И ние вече постигнахме напредък в това как да съгласуваме нашата позиция спрямо някои трети страни. Ние възнамеряваме да засилим нашето сътрудничеството с САЩ, за да решим някои проблеми, които са свързани с търговията, с суровини. Вие имате много подробна информация в документа, който е предоставен на вас. Така че до, до тук ще спра и с удоволствие, разбира се, ще отговоря на всички въпроси. Благодаря ви, господин председател. Председателят, ще започна с един изключително актуален въпрос. Вие потвърдихте, че че ще бъдат разгледани всички възможности, всички сценарии. Това въжи и за енергетиката, Както знаем, идеята за споразумението за свободна търговия не беше официално предложена до сега на среща на върха Европейски съюз САЩ. Дали тази идея беше спомената? Дали тя беше предложена? И какъв вид споразумение за свободна търговия? Дали то ще се отнася само до тарифите, така както предлага Американската таковска палата, или това споразумение отговаря на последното поколение на споразумението, което изключва Европейски съюз. И дали се предвижда възможност за придвижване в тази посока? И дали това по някакъв начин е свързано с блокирането или буксуването на споразумението, преговорите по споразумението от Доха в Женева? дали ще има по-голяма либерализация на нашите търговски и економически отношения. Особено като се има предвид, че има все по-голямо недоверие към многостранния таковски процес, особено във формата му, в която той е прие в, в Женева. Благодаря, че поставихте този въпрос. Споразумението за свободна търговия не е застъпено в официалното изявление след срещата на високо равнище и след, срещ, след срещата на Трансатлантическия економически съвет, но това е възможност, която се обмисля от всички. Възможност, която не е чужда и на работната група а фактът, че изявлението след срещата на Трансатлантически економически съвет подходи по-предпазливо към този въпрос, бе за да не се поставя изцяло ударението върху едно такова споразумение. Всички осъзнаваме, че ефектът от него ще бъде осезаем едва след няколко години. Моят опит с преговорите по такива споразумения сочи, че около една година е необходима за да се издаде разрешение за започване на преговори. Самите преговори траят около 5 години. Има известен период, който е необходим за приемане, подписване и ратифициране. Изминават общо 10 години, докато станат осезаеми първите економически ползи от такива споразумения. Със сигурност споразумението за свободна търговия е възможност, която би следвало да проучим. Ще направим това максимално бързо. Не бива обаче да забравяме и други аспекти, свързани с отношенията ни. Споразумението за свободна търговия не бе визирано в официалното изявление, тъй като това би изместило ударението единствено към едно такова споразумение – Проведени са вече немалко диалози в областта на регламентирането, които също бяха много важни. А що се отнася до споразумението, от заинтересованите страни бяха предложени редица споразумения. Наскоро американската страна излезе с предложение за споразумение за тарифите, за споразумение за услугите, за инвестициите, за сътрудничество в областта на регламентирането, за обществените поръчки, всички тези споразумения ще бъдат преговарени или заедно, или по-отделно, за да не се блокира целият процес. Те ще ни позволят да постигнем частичен напредък. А проблемът, ако мога да го нарека така с това предложение, е, че то не покрива всички аспекти, свързани с търговските ни отношения с САЩ. Ако се съсредоточим само върху предложението, ще изгубим от поглед някои други важни елементи. ще трябва да направим известни компромиси. По ефективното сътрудничество в областта на регламентирането би било оценено и от деловите среди, тъй като то дава възможност за постигането на по-бързи резултати. Обсъждат се всички възможни варианти за действие. Опитът ни сочи, че едно всеобхватно споразумение за свободна търговия има своите ползи. А що се отнася до работната група на високо равнище, в която членуват нашите комисари и господин Кърк, тя ще проучи и възможностите за постигането на бърз напредък в една по-ограничена област, която ще донесе бързи економически ползи, а по-нататък могат да се обсъдят възможностите за по-всеобхватно споразумение. Преговорите от Доха допринесоха за мораториума върху двустранните преговори. Бяха водени такива разговори с Корея, с Индия. Вече няма мораториум върху двустранните преговори, така както беше през 2000-та година. Но отношенията ни с Съединените щати са по-различни. Това се дължи на факта, че системите и на едната и на другата страна са много големи, много сложни. Голяма обемът на търговията, условията на търговските ни отношения с Съединените щати са различни в сравнение с условията спрямо други партньори. Системите и на двете страни са много големи, много сложни, така че това ще окаже своето въздействие и върху СТО. В никакъв случай, извинете, ще видим дали въздействието върху сете ще бъде благоприятно или не. Все още няма единна позиция по този въпрос. Председателят. Търговските отношения между Съединените щати и Европейския съюз са различни от отношенията ни с други партньори. Ето защо те са толкова важни Нека преминем към разискванията. Бе взето решение да се създаде постоянна работна група за извършване на наблюдение върху економическите и търговските отношения между Европейския съюз и редица важни търговски партньори на съюза, сред които са и Съединените щати. Тази постоянна група включва сред своите членове мен като докладчик, докладчиците в сянка от НП, от либералите, от консерваторите и реформистите и от Обединената левица – ще дам думата на докладчиците в сянка и съответно на онези, които ги представляват. Първо думата има господин Каспари от НП. Благодаря, господин председател. Имам следните въпроси към комисията. В навечерието на срещата на високо равнище бяха проведени и редица разисквания по трансатлантическото партньорство в пленарната зала. Тук в Брюксел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 а именно изискване на Европейския парламент за създаването на трансатлантическа инициатива за растеж и заетост. След срещата на високо равнище комисар Дегухт се изказа положително за една подобна инициатива, като се има предвид неговата положителна реакция, бих искал да знам какви конкретни стъпки се обмислят за започването на такава инициатива? Ще бъдем ли свидетели на по-осезаеми резултати през идните седмици, които да надхвърлят положителните изявления в пресата? Председателят. Ще помоля комисията да си отбележи въпросите. Сега ще дам думата на Мария Тешаке от групата на либералите. Благодаря ви, господин председател. Аз мисля, че клаузата за обществените поръчки, както е предложена от САЩ, е много важна. Освен това, има план за 2012 година, който се отнася до малките и средни предприятия. Той също беше обсъден. Следващият важен въпрос са пречките пред търговията, които все още съществуват. Тук Става дума за забраната на внос на говеждо. Какви са последните промени от страна на САЩ? Дали се очаква да бъдат отменени тези ограничения на внос на говеждо от Европейския съюз? Освен това, последният ми въпрос се отнася до акта, актът за борба с фалшифицирани стоки. и има разпоредби, които са задължителни за САЩ, обаче има някои изпълнителни разпоредби, издадени от президента на САЩ, които а, правят а, тези задължения по-скоро факултативни или по-скоро от мен задължителния характер на тази дейност. А също така бих искала да посоча че е необходимо да се поддържа тясно сътрудничество обмен на мнения между членовете на Трансатлантически економическия съвет и парламента. Това, това го казвам в качеството си на член на делегацията Европейски съюз САЩ. Господин Старди, благодаря ви. Всъщност повечето от нещата, за които исках да говоря, вече бяха казани. Що се отнася до въпроса, който беше поставен в пленарна зала – ние предложихме програмата Работни места за растеж. Запознах се с материала, който изброява фактите, който ние получихме и разгледахме също така традиционните пречки пред търговията, като тарифи и квоти. Но виждаме, че също има едни такива скрити нетарифни пречки, например, що се отнася до обществените поръчки. Как Европейската комисия смята да следи какво се случва в тази област? Дали работната група ще се отчете през юни и се очаква, че отчета ще бъде в края на 2012 година. Дали смятате да ни информирате? Дали смятате, че трябва да ни съобщавате за промените? Или вие смятате, че САЩ, Европейската комисия и Европейския парламент трябва да работят съвместно, за да се осигури успеха на тази програма работни места за растеж. Вие споменахте Индия. Индия направи всичко възможно, за да бъдат осигурени чрез споразумение за свободна търговия работни места, осигуряващи растеж в Индия. Ние също искаме да постигнем това в нашите отношения с САЩ. Бих искал да чуя вашето мнение по този въпрос. Finally, Helmut Scholz, GUE. Господин Шолц от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря за много подробната информация за последното заседание на Трансатлантическия съвет. Мисля си, че за пръв път толкова Пълно сме информирани за преговорите, които текат. Разбира се, съгласен съм с колегата Каспари. Ние вече говорихме в пленарна зала и в нашата комисия за това, че има проблеми, свързани с економическото и търговско сътрудничество с САЩ. Смятам, че съветът е важен форум, защото той хваща най-различни сфери на економиката – и разбира се, обхващат се не само такива въпроси като споразумението за свободна търговия, но и много други аспекти. Това също е споменато и в информацията, която ни предоставихте. Бяха споменати глобалните въпроси, които се отнасят до отношението между САЩ и ЕС, но в глобален контекст. В контекста на това, което се случва в други региони. Това се отнася и до защитата на правата на интелектуална собственост и много други аспекти. Това обхваща също и акта и споразумението за свободна търговия, които в момента преговаряме с други страни. Въпросът ми е, дали сте обсъждали последиците от преговорите, които водим със страните от Латинска Америка, Азия, Африка, които включват и политик в областта на човешките права, заедостта, екологията. Много е важно, разбира се, да имаме двустранна работна група на високо ниво, която е посветена на инициативата работни места за растеж, но все пак какво конкретно означава това? Също така вие казахте в точка 4, че е необходимо да се създадат равнопоставени условия за фирми от трети страни. Тоест, дали това означава, че ще бъдат създавани, работ... Е, ще бъдат създавани работни места в Индия, е, но може би все пак е, това и да създават работни места в Европейския съюз. Разбира се, ние не възразяваме срещу това работни места да бъдат създавани в Индия, но ние искаме да знаем какво точно се прави от двете страни на Атлантическия океан, за да се създават работни места в Европейския съюз и разбира се в САЩ. Следващият въпрос е нещо, за което вие не споменавате в вашия информационен документ. Ако САЩ се преориентира повече към Тихоокеанския регион, какво означава това най-вече за Европейския съюз? Още един въпрос. Дали сте обсъждали последиците от определени споразумения, сключени от САЩ в конкретни сфери, или ви говорихте само за енергетиката? Например, има Например, много програми за добив на петрол и газ от шистови пясъци или от битумни пясъци. Дали сте говорили също така за енергоспестяването, за екологичните аспекти на дейността в сферата на енергетиката и т.н. Искам да кажа, че ако тази работна група на високо ниво за работни места. За растеж работи успешно. Много се радвам, че комисарът по социална политика, господин Андор, привесва тази идея. Но може би е добре ако получим един конкретен график на дейността на тази група през следващата година, така че да имаме по-добра представа как работи тази група, за да имаме един цялостен поглед върху това дали се осигурява съгласуваност между различни политически сфери. Също така смятам, че трябва от самото начало да включим всички аспекти на политиката по създаване на работни места в дейността на тази работна група. Благодаря ви. Other... Благодаря ви. Давам думата на другите члени на комисията. Господин Ланге от групата на социалистите. Благодаря ви, господин председател. Когато разглеждам работната група на комисията, виждам, че през следващите две години те планират да излязат две съобщения. Това не е много, особено когато става дума за търговия, но се чудя. Мисля си, че наистина е добре да актуализираме документацията и може би е необходимо да има допълнителни съобщения, поне още две. Виждаме, че се води интензивна дейност. Виждаме, че се провежда политика, която по-скоро се ориентира към двустранни, а не към многостранни отношения. Мисля си, че трябва да обсъждаме, да мисляме много сериозно тези тенденции. За това бих искал да знам от Европейската комисия каква е точно тяхната търговска стратегия, поне за момента. Има много хора, които твърдят, че трябва да бъде изоставен многостранния подход и да бъде избран двустранния подход, но ние трябва, разбира се, да взимаме всички решения прозрачно и за целта трябва да ги обсъждаме съвместно. Що се отнася до второто съобщение, когато разгледаме всички различни сфери, обхванати от него, то става ясно, че ние трябва да обсъдим въпроса на участието на Европейския парламент, защото има някои изключително важни сфери – които влизат в правомощията на парламента. За това бих искал да има второ съобщение на Европейската комисия, в което да се разглежда въпроса на конкретните взаимоотношения с Европейския парламент и общата дейност, например, във връзка с мандатите за търговски споразумения това е необходимо, за да не стават подобни процеси, в които парламента не участват, норма. И третото, което според мен също е интересно, е, че стандартите са включени в съвместната дейност. Поред мен стандартите са средство за конкуренция, което позволява да се конкурират различните страни, а ние сега искаме да уеднаквим стандартите. Какви крачки могат да бъдат направени за това стандартите да престанат да бъдат средство за състезание, а да бъдат предмет на сътрудничество? Благодаря, ще се опитам да бъда кратък предвид многото въпроси е, наистина. Е, купувайте американско или акта за заетост, закона за заетост в САЩ. Не, тези въпроси не бяха обсъдени на среща на най-високо равнище. Председателят пита защо. Ами защото среща беше изключително кратка. Ем, Председателят прекъсва. Трябва да ни обясните всъщност защо. Една важна тема, която бе повдигната от парламента, не е застъпена от комисията по време на разговорите на най-високо равнище. Аз мисля, че ние имаме доста въпроси за разискване с САЩ. Говеждото, Airbus и още какво ли не. Е, не е възможно да се промени насоката, в която се развива една среща на най-високо равнище, като се съсредоточава вниманието върху едно или друго. Е, не означава, че пренебрегваме всички тези въпроси и разговорите на по-низко равнище постоянно текат. И мисля при условия на сериозна яснота. Разбира се, и едната и другата страна е ограничена от нормативната си уредба и далеч не е лесно да се намери общия знаменател – от което следва, че понякога трябва да е, е, се обръщаме към СТО е, да бъде арбитър помежду ни, което също не е кой знае колко лесно. Значи този въпрос не бе обсъден специално е, Джобс, е, но, но имаме го предвид е, и освен това при, на съпътстващи срещи е, по време на среща на върха се водиха разговори на тази тема. Трябва да имате предвид обаче, че за президента Обама е изключително важно в контекста на неговата стратегия да стимулира заетостта. Въпросът е политически много остър. Има една работа група, мисля, че се казваше е, заетост и растеж, нали, за, за да не се казва всъщност споразумение за свободна търговия. А, целта е да се повиши благосъстоянието, да, да се а, полза от, от новата заетост. През едните месеци ще разгледаме различните варианти, ще видим кои са най-перспективни. Към средата на следващата година ще има междинен доклад, към края на следващата година окончателен. Сега сформираме екипите, е, изработваме структурата на сътрудничеството. Тази седмица се явих пред работната група на съвета, която отговаря за това. Сега докладвам пред вас. Е, ние сме готови да ви предоставяме цялата информация, с която разполагаме. Е, по другите въпроси за малките и средните предприятия. Осъществени са доста контакти, е, организирани са две основни конференции тази година. Набелязани са областите на сътрудничество, е, за насърчаване на външната търговия, например. Обмен на опит. Е, в, в стопанските консултации и обучение на, на дребни предприемачи, е, въпроси на политиката на, е, по отношение на, на МСП. Установихме по време на тези конференции, че относителният дял на малките и средни предприятия, участващи в износа, съответно вноса от ЕС и САЩ, е твърде различен от едната и от другата страна. Различни са условията на финансиране – и въпросът наистина е как от едната и другата страна взаимно да се получим. Въпроса за говежето месо, същото, което казах и за заетостта. Тази тема е постоянно на дневен ред в отношенията с САЩ. Споразумението против е, неистинските или фалшифицираните стоки, акта, е, след като като подпишем споразумението и то бъде ратифицирано, според мен то ще действа добре. Не очакваме някакви сериозни трудности при прилагането му от американската страна. Що се нас до прикритите пречки е, или бариери от търговски характер, вече има механизъм за наблюдение. Разговаряме с деловите среди, с администрациите е, и се опитваме да, да инвентаризираме всички препятствия, които наистина не винаги са облечени в някаква законодателна форма. А, само на практика, в, в реалната стопанска практика могат да се проявят е, доста от тях по време на срещата на най-високо равнище бе, бе разпространена една справка, посветена на тези въпроси и, и наистина е, мерките не могат да бъдат единствено от законодателен характер. Сега, дали всичко е само на думи? Според мен не. На най-високо политическо равнище се проявява готовност да работим заедно. Всички си дават сметка за трудностите, свързани с тази задача и никой не желае да прави прибързани изводи. Е, думата осъществимост, е, реалистичност бе е, споменавана не веднъж. пак, е, що се отнася до възможностите за нови работни места. Така че не, не можем да говорим само за празни приказки, не бихме искали да принизяваме значението на тази инициатива. но, което бе важно да стане е тя да бъде повдигната на по-високото политическо ниво. Ни в продължение на няколко години не бяхме е, стигали до там. Сега, мисля, е, ще мотивираме повече е, партньорите и от едната и от другата страна. И разбира се, от върха обратно надолу. Не е достатъчно просто е, е, длъжностните лица да говорят помежду си, трябва да има движение в двете посоки. Сега, споразумението за свободна търговия определено е на дневен ред, макар и негласно, и, и вече какво да бъде това споразумение конкретно по своя характер е, е, е въпрос, но за сега никой не, не, не казва нищо официално. Наистина нещата се свеждат до оценка на взаимната изгода. Е, вярно е също така, че по е, е, редица нормативни актове, които възпрепятстват търговията, ще трябва да се водят те първа разговори. И, и така пак се връщаме на въпроса за скритите пречки. И, и разговорите поради всичко това се очертава да бъдат много трудни. Но ние от Европейския съюз поне очакваме с голямо нетърпение да започнем тези разговори. Равнопоставеност в трети страни и създаване на работни места. Тук не можем да говорим за това, че едно споразумение или което и да било правителство би могло да създаде работни места. Нали, е, е, предприемачите създават работни места. А е, работата на, на държавата е да осигури условията, предпоставките. И понякога може да е доста трудно да се предвиди къде точно биха се създали нови работни места. Но трябва да се има предвид, че ръстът търговията, поражда е, пораснало благосъстояние е, и оттам е, се стига до нови работни места. Но да се вземе една конкретна мярка или стъпка и, и да се изрази количествено нейният ефект върху заетостта е, е практически невъзможно. До известна степен следващия въпрос, на който ви обърнахте внимание, засяга трансатлантическите отношения, макар и да не бе на дневен ред конкретно на срещата. Според мен това се дължи на политизирането на въпроса и също така евентуално на очакването да, е, да се е, новия растеж, е, новата, новия економически ефект да, да дойде по-скоро от Европейския съюз. Доколкото обстоятелствата у нас са по-благоприятни, отколкото в САЩ. въпроса за енергетиката, знаете, има специализиран съвет по енергетиката. И а, знаете, в това отношение се работи и с Канада и вие получавате редовна информация – Знаете каква е позицията на ЕС, но, но въпросът не бе засегнат сега на най-високото равнище. Сега, работната група, защо комисаря по външна търговия, а не някой друг? Трябва да имате предвид, че комисията е колегиум, никой отделно взет комисар не, не работи така, в изолация от колегите си. Е, така че решението господин Дегухт да, да корира тази дейност е водено чисто оперативни съображения. За обмена на информация за, за комуникацията е, в страна, освен въпроса за споразумението от Доха е, и, и многостранния подход. Още през 2006 година имаше съобщение е, по този въпрос. Тази година също излезе съобщение на комисар Дегохт доколко си спомням, съобщението бе подробно представено пред вашата комисия. Тук не става въпрос за отказ от многостранния подход. Това е, се чува ше навсякъде в Вашингтон, между другото. Но ние сме все така привързани към многостранния подход, който според нас е, е най-резултатен. Явно е обаче, че в момента многостранният подход е изправен пред непреодолими препятствия. Не знаем как да ги преодолеем е, изгодно за всички партньори. Освен това, е, от редица представители на деловите среди в САЩ чухме, че те не са удовлетворени от сегашното равнище на разговорите. Това, което миналата година ни приличаше на промяна на американската позиция, сега е, се оказва е било просто потвърждение на старата позиция. Така че е, налага се двустранен подход в случая. И пак, не като е, заместител, а като допълващ многостранния подход. Ам, а, ако се откажем от а, а, альтернативата, двустранен подход, а, е, бихме е, поели риска а, да понесем вреда от а, други двустранни отношения, които междувременно биха били а, установени. Word on standards. It is true that to a certain extent standards have been seen and used as a um, tool to um, protect certain market. Що се отнася до стандартите, да. Ясно е, че на стандартите се гледа като на, до някъде протекционистка мярка. От друга страна обаче, мисля, че конкуренцията е, с която трябва да се справяме и в, и в САЩ, и в ЕС, е, опира до капиталовложенията. И, и преките чуждестранни инвестиции са наистина двустранни е, е, помежду си САЩ и ЕС. Е, фактически най-големите чуждестранни инвеститори в света. И, и това по един и друг начин повишава насрещната конкурентоспособност на нашите предприятия от двете страни на океана и конкурентоспособността им в трети страни, разбира се. So I think that we are for the moment seeing a move from um, a purely national way of fixing standards not always. И така. Разбира се, наблюдаваме определени прояви на протекционизъм, но има ясно взаимно разбиране, че трябва да работим съвместно по съвместими стандарти. И от политическа гледна точка това е много сложно, защото бизнесът, който подкрепя създаването на стандартите е доста силен. Но ако посочим положителни примери на предприятия, на фирми, които подкрепят подобни инициативи за стандарти, така, например, интелигентните електрически мрежи, електроенергийни мрежи са един добър такъв пример. Това са едни положителни примери, които наистина могат да позволят да постигнем напредък. Благодаря ви, господин председател. Надявам се, че не съм забравил нищо от въпросите. Председателят, благодаря ви. Разбира се, ние ще имаме още много възможности за по-нататъчни обсъждания през следващите няколко месеца. Мисля си, че наистина това е една прекрасна възможност да започнем да работим по тази постоянна за нас тема, а именно взаимоотношенията Европейски съюз-САЩ. Затова предлагам на другите колеги, на докладчиците в Сянка, да започнем работа в екип, така че да можем да следим за напредъка в дейността на тази работна група на високо ниво, както и за напредъка по други важни въпроси, формулирани на заседанието в е, Вашингтон. Е, е, И така. Нека да приключим с тази точка от дневния ред. Благодаря на всички. И сега преминаваме към, към точка 13. състоянието на споразуменията за економическо партньорство. Отново имаме обмен на мнения с комисията. Since, uh, we gave our... Ние дадохме, както знаете, нашето съгласие за междинното споразумение за економическо партньорство, но има други споразумения за економически партньорства с страните от АКТБ, по които още не сме се произнесли. Но знаем, че този процес тече през следващите месеци, например в източноафриканската общност, общността за развитие на Южна Африка и в Западна Африка. Предвид договорите и предвид предстоящата среща на министрите по търговия на 12 декември тук в Брюксел. Имаме възможност да обсъдим последните събития в тази сфера. Разбира се, е много важно да изслушаме становището на Европейската комисия по този въпрос. Комисията е представен от Сандра Галина и Бен Напнау. На кого да дам думата първо? Госпожа Галина, заповядайте. Благодаря ви. Добро утро на всички. Благодарности за това, че включихте тази точка във вашия дневен ред, тъй като наистина е актуално да предоставим нова информация. В понеделник на 12 ще има среща на министрите и ще бъдат представени министрите на всички страни от АКТБ. Бих искала да започна с един по-общ коментар. Вие знаете, че в преговорите никой не може да предвиди кога ще бъде финализиран преговорния процес. Самата аз участвах в преговори, в които вече съвсем бяхме близо до финализирането през 2008 година – така че в живота нищо не е сигурно, но нещата с преговорите са още по-несигурни. Така че не бих искал да създавам някакви фалшиви очаквания. Независимо от това, искам да кажа, че през 2011 имаше много сериозно интензифицирана дейността най-вече благодарение на активността на нашия комисар, който сериозно инвестира в тези цели, направи политически инвестиции. И мисля си, че това беше добре, защото това наистина даде тласък на преговорните процеси. Ще започна с един пример. Централна Африка. Ние имахме един период на оттегляне, ако мога така деликатно да се изразя, Практически две години имаше само мълчание, нищо повече. Смятам, че е важно да се знае, че това бяха партньорите, които поискаха подновяване на преговорите и ние започнахме с неофициално заседание през декември миналата година. Имахме пет заседания по преговорите. Вие знаете колко е трудно да се водят технически преговори и колко сериозна е подготовката за тях. Така че може да си представите, че пета заседания беше наистина нещо много сериозно от гледна точка на работата и натоварването. Аз много се радвам на това, че отново се възраждат преговорните процеси с Африка и по-специално с Централна Африка. Що се отнася, с, що се отнася до, извинете, общността на източноафриканските страни, там преговорите са много, много по-напреднали, отколкото е ситуацията с Централна Африка. Тук ще кажа, че ние имахме редица проблеми. В Салам имахме една особено проблематична среща, в която двете страни решиха да се оттеглят и да замразят за известно време преговорния процес. Но през септември проведохме много плодотворна среща. Както знаете, техническите аспекти в този регион са напреднали много. И за това за нас беше много важно като политически жест, че тези преговори вървяха виждам, че има положителни изгледи за споразумението. Отново не искам да подхранвам някакви иллюзии, но отново ще кажа, че вече разликите се изглаждат между двете страни. Сега за Западна Африка. Там има 16 страни. И в този регион – също води много интензивни технически преговори. Имаше четири кръга или четири заседания с, с високо поставени служители. Техническите проблеми вече са сведени само до един пакет, който се разглежда на ниво министри. Де-факто имаме само три въпроса, които изискват техническо изчистване. Основният въпрос тук е да се гарантира това, че регионът, представен от ЕКОВАС, да бъде представен на политическо ниво. Вие знаете, че ЕКОВАС очаква назначаването на своя върховен представител, така че много зависи от това кога ще бъде назначен на този ръководител на Западноевропейска економическа общност, сега за общността за развитие на Южна Африка. Както вие си спомняте, Южна Африка е част от БРИКС, от бързо развиващите се страни. Ще бъде много интересно да наблюдаваме какво ще се случи. Що се отнася до гледната точка на Европейския съюз, ние смятаме, че вече всички елементи са на лице. Ние сме внесли нашите предложения и мисля, че сега това, което е необходимо е политическа воля. Въпросът е сега дали можем да сближим някои принципни позиции, дали имаме възможност да постигнем споразумение, което да отговаря на интересите на всички заинтересовани страни, особено що се отнася до разнородния характер на страните, съставящи Южноафриканската общност. И що се отнася до из... Юго-Источна Азия, то там водим процес за междинни споразумения за економическо партньорство. Три от общо четири страни вече са ни уведомили за своите положителни намерения. In sort of fashion, uh, and... Става дума за Южна и Източна Африка, в Зимбабве в момента се развиват процеси, които трябва да следим и имаме ясната представа, че и Зимбабве се стреми към стабилизация на бизнес условията там. Нещо, което разбира се е похвално. Ще спра. Тук бих предпочела да имаме повече време за въпроси и отговори и да предоставя подробности, ако бъда помолена за това, отколкото сега да ви предоставям твърде подробна информация. Да, нека да открием сега дискусията. Първо давам думата на докладчиците по съответните споразумения за економическо партньорство, господин Стърди. Докладчик по общността за развитие на Южна Африка. Um, Благодаря на комисията. Аз ще огранича съображенията си до, до Садък, до Южна Африка. Наистина една от страните в така наречената група БРИКС, е, бързо развиващи се. Наистина оставя се с впечатлението, че някакси инициативата е поизпусната. Южна Африка се движи по свой си път. И се питам, според вас, въпросното споразумение за економическо партньорство би ли имало, кой знае какво значение за Южна Африка, и която с бързи темпове върви по, по своя си път. Хамот Шулц, Южна Африка. А, Източна Африка, извинете. Благодаря, господин председател. Не само за този регион, но и за други неща бих искал да попитам. Предвид вече казаното от комисията, сроковете е, за сключване на споразумения с тези страни очевидно не отчитат сегашното състояние на нещата и това е, е, даде повод на асамблеята на АКПБ в Ломена скоро да е, критикува остро липсата на яснота, липсата на, на сигурност. Така че на вниманието на комисията въпросът е такъв. Очакват ли се нови затруднения и Какви са темповете според вас, шансовете за сключване на споразумения колкото се може по-скоро? Що се отнася до източноафриканските страни, въпросът е кои страни всъщност? Е, Замбия включена ли е? Малави? Судан? у мен няма яснота всъщност с кого е, преговаря комисията. И ако дадени страни не са включени в сегашния кръг преговори за Източна Африка, ще бъдат ли те включени в отделни споразумения е, за Тихоокеанския басейн? Um... Въпроса за спогодби в областта на услугите и някак си в това отношение комисията явно има диференциран подход. Договаря и очаква да се споразумее само с някои страни. Какви са основанията на комисията за това? Не би ли било по-добре преговори да се водят с всички, макар и с различни темпове? за да се запази общо регионалния подход. Благодаря. За Централна Африка докладчикът е, Кадер Ариф не е тук. За Западна Африка също не е тук докладчикът. Добре. Други членове на комисията Бен Ланге. Благодаря, господин председател. Два коментара. Първо един по-общ. Имам следния въпрос. До какъв етап са достигнали преговорите по различните споразумения за економическо партньорство във връзка с общата система за преференции? Някои страни се стремят към привеждането на споразуменията за економическо партньорство в съответствие с общата система за преференции, за да не изгубят ползите, които печелят по тази система. Възможно ли е това да се използва като инструмент за оказване на въздействие при преговорите? Вторият ми въпрос е свързан с поразуменията с, южно, с общността за развитие на Южна Африка. Нека си припомним споразуменията за, свободна търго... за споразумение за свободна търговия между 96 и 99 година. Тогава въпросът бе как да се създадат възможности за развитие за Южна Африка. Според мен сега сме изправени пред същия въпрос. Трябва да предоставим на тези страни перспектива за бъдещото им развитие. В Европейския съюз в областта на политиката по отношение на захарта се стигна до недостиг на захар. Надявахме се чрез международни споразумения да можем да осъществим внос на захар, но не се стигна до това. В Южна Африка има производители на захар, най-вече дребни производители, на които в момента не предлагаме по-изгодни вносни мита при вноса на захар към Европейския съюз по чисто идеологически причини. Мога да разбера тогава едно несъгласие с приемането на споразумението. Благодаря, Яник Жадо от Зелените. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Можем да гледаме на Търговската област, както и по изказването на предишния представител на комисията, като изключително мощен фактор за доброто економическо състояние на, на, на Европейския съюз. Колкото повече са търговските контакти, толкова по-добре. Е, и наистина диференцираният подход е, е, има своето място в това отношение. Въпросът, който възниква, предвид казаното от комисията, е такъв. За разполагането във времето на различните действия. Ако наистина Европейската комисия възнамерява активно да работи с 18-те, мисля, страни от АКТБ, които все още не са включени в а, такива споразумения за економическо партньорство. Защо всъщност все още е така? Спомняме си е, на времето действията на Паскал Лами в тази връзка с евентуалното отпадане на споразумението от Котоно и всички последици свързани с това. Е, но имайки, имайки предвид на общата економическа конюнктура в света, ние трябва да бързаме е, да уредим отношенията си с тези страни, защото те имат и други притегателни центрове. Да, на второ място, каква оценка на въздействието е правена е, и е, евентуалните възможности в тази връзка е, за премахване на някои преференциални мерки, какви ще бъдат техните социално-економически последици и за едната, и за другата страна. На трето място, евентуалната роля на Европейския парламент. Ако се промени статута на отношенията, ще бъде ли въвлечен Европейския парламент в този процес? И накрая, единствено споразумение, което фактически действа е с страните от Карибския басейн, с Карифорум. Миналата или тази седмица, мисля, на 5 декември се състоя заседание за оценка и що се отнася до културното измерение. Между другото бе констатиран огромен недостиг на подкрепа за сключеното споразумение. Значи, сключени са споразумения, а някак си не се подкрепя, не се обезпечава активно тяхното прилагане на практика. Какво смята комисията по тези въпроси? Благодаря. Господин Риналди сега получава думата от Алде. Благодаря, господин председател. Но както изглежда, комисията е, е положила и полага похвални усилия да приключи този процес на преговори до 2014 година. От друга страна, обаче, е доста рисковано да се шуми много по, по тези въпроси. Защо? защото имайки предвид натрупания опит, извиването на ръце едва ли би било най-целесъобразно. Е, питам се всъщност доколко гъвкаво може да подходи комисията в хода на преговорите, за да спази какъвто и да било срок, да не говорим за този. И то по някои конкретни въпроси на масата на преговори. Значи, добре, имаме нов стимул, нов крайен срок, 2014 година, но готова ли е комисията да съчетае тази твърдост с известна гъвкавост? Втори въпрос е пак за споменатието тук Карифорум, групата на карибските страни. И това е нещо много важно тук. Това, е, това, това, това, са, това са първите наистина действащи споразумение за економическо партньорство. И тук, впрочем, говоря в качеството си на ръководител на групата за връзки с тези страни. Сега ясно е, че има някакви проблеми. И, и не само ние ги констатираме. Не достигат човешки ресурси, не достига информация, а и средства финансови няма за истинско прилагане на вече договореното. И ако не можем на останалите партньори, с които текат преговори, да покажем, че единствените до сега четири споразумения си струват, фактически бихме се лишили от е, един много ефикасен инструмент в отношенията с тях. Благодаря, господин председател. Аз имам въпрос, понеже в качеството си на докладчик е, в Сянка е, наблюдавам много внимателно положението, специално в Африка. И имам такъв въпрос. Там а, е, хода на преговорите започва да прилича много на този вдоха. А, веднъж на 6 месеца а, някак си се а, заискрява надежда и след това изтлява. Та, не знам сега, 7, 8, 12, 13 страни, ако измежду тях проблем представя само една, дайте да сключим с останалите споразумения, ако наистина е така. Или пък е, в АСЕАН, например, е, имаха голям проблем с Миянмар – и, и там се възприе друг подход, прочем. Или всички, или, или никой. Как стоят нещата в отношенията с Африка? Благодаря. Комисията, същата представителка на комисията ли ще отговори? Ерлина, началник звеното. Забелязвам някои общи теми. Очевидно е, че вие много внимателно сте се е, осведомявали за е, тази област. Ще се опитам да отговоря на конкретните въпроси и да допълня с една така по-обща информация. Ако започнем с последния въпрос, знаете, аз е, работя, съм работила за споразумението с Чили, с Мексико, и колкото време трябва, толкова. Тези споразумения за економическо партньорство никога не са били, никога, никога никой не ги е смятал за лесно постижимо нещо. И значи темпът на преговорите бе доста нормален. И, и, и никой не е виновен за това. Ние се държим много конструктивно. На определен етап политиците ще трябва да излязат в ролята си на тежкоатлети. Ние сме дребните експерти, бутаме нещата напред работим в дух на взаимно уважение. Е, между другото, е, аз винаги показвам пределно уважение към своите партньори от другата страна на масата. Е, наскоро бях в Централна Африка и без излишна скромност мога да заявя, че партньорите ни се отнесаха много сърдечно към нас, към нашия стил на водене на преговори. Сега конкретно зададените въпроси. Най-интересният въпрос за Южна Африка. И Южна Африка към нас ли гледа? На къде гледа изобщо Южна Африка? Съвсем откровено казано, в хода на преговорите за економическо партньорство с нас определено се проявява значителен техен на Южна Африка интерес с различни мотиви, вероятно. Е, вероятно, сключването на такова споразумение би могло да доведе до значителна конкуренция на техните приоритетни пазари, които може и да не са само в е, Южна Африка. Нали, е, да, да вземем в сектора на услугите, който е, е, е транжиран, ако ми позволите такъв израз от нигерийски компании, които избират само най-лакомите, най- най-апетитните парченца. И в Нигерия, не само в Южна Африка, имаме, ако не монополи, олигополи, например в е, цементопроизводството, и не можем да си представим, че тези мощни играчи е, не упражняват е, осезателен натиск върху политиците от тези страни. Та трябва да имате предвид, че тези споразумения не са просто отношения между мен <laughs> или между Европейския съюз и нашите партньори в региона. Един фундаментален фактор тук е, че създаването на безмитна зона в един от регионалните пазари привлича инвестиции. Разговарях наскоро с ръководителя на делегацията на Папуа Нова Гвинея за необходимостта да пренасочим помощта защото в Папуа Нова Гвинея е, е, прииждат инвестиции, е, които са приветствани от, от местните власти. Е, и то от е, Филипините, е, страна с която Папуа Нова Гвиния не би могла да мечтае в обозримото бъдеще да сключи споразумение за свободна търговия. Но ние бихме могли да се намесим там, за да облегчим този инвестиционен процес. И така в тази връзка Ю, Южна Африка е мощен партньор, без съмнение в хода на преговорите за партньорско споразумение. Ние е, внесохме последното си предложение, е, което има за цел не точно да да оталожи страховете, но поне да откликне на е, исканията на Южна Африка. И тук, ако ми позволите, без да се спирам по-отделно на всеки зададен въпрос, е, бих искал да кажа, интересно е да се отбележи, че е, Южна Африка винаги някак си говори на два езика интересува се от регионалната интеграция, но първа се отцепва. Когато Южна Африка наскоро сключи поредното си международно търговско споразумение, тя практически не обърна внимание на аспектите на регионалното сътрудничество, които са накърнени от него. Както казах, Въпросът е, опира до това. До каква степен бихме могли да търсим удовлетворяване на собствените си интереси. Примерно нещо, от което не можем да отстъпим е, че ние отказваме да третираме Южна Африка като лесото. Политически това е, е незащитимо. Лесото е, е една от слабо развитите страни и Южна Африка е бързо развиваща се. И, и тук някакси се е, нарушава доверието, увереността, с която може да се пристъпи към е, либерализация. Знаете, либерализацията е, е довела до злополучни резултати в Южна Африка. И това е любимата тема на Международния валутен фонд, но не без оговорки. Та Южна Африка е труден член на това уравнение, трябва да кажа, но технически е възможно. Сега политическите играчи е, е, в случая трябва да бъдат подбутнати малко и аз като експерт е, ще се постарая е, да, да някак си компенсирам тази липса на политическо доверие. Наистина трябва да им внушим да ни вярват като, като външно-търговски партньор. Аз се гордея, между другото, е, с това, че споразуменията, които съм успял да, да, да договоря, действат. Аз искам и тези, поредната вълна споразумения, да бъдат е, е, ефикасни. Е, е не можем е, с дулу челото да, да принудим когото и да било да, да си сътрудничи с нас. Ако правилно съм разбрала въпроса на уважаемия депутат Шулц, и той говори за едно общо изменение на, на нормативната уредба, което може да, да опорочи хода на преговорите. Ще ви изненада. Между другото, понякога е, реалността изобилства с изненади. Аз е, пътувах и страните, които ще бъдат и са пряко засегнати. От 18-те, които споменахте, посещавам онези, които не са най-слабо развиващи се и които биха могли да, да бъдат накърнени от загубата на достъп до пазар. Но дори за, за тези е, е, най-слабо развитите страни е, да се върнат е, на режим на преференции, при които всичко се допуска, освен търговия с оръжие, не би било непременно най-изгодно. Това би било просто по-скоро стъпка е, назад. Това е нещо като благотворителност, а не, а не търговски отношения. Е, и нашите партньори, е, разговарях с трима е, Кот Дивуар, Гана и Камерун, трима министри на търговията, от останалите девет, които не са най-слабо развиващи се, разговарях на по-низко равнище, но те всички приеха, че по сегащото положение е неизбежно. Нали, СТО, ние, ние не сме сами, СТО наблюдава нещата. Извън протокола мога да кажа, че някои от политиците се нуждаят от това, за да потикнат собствения си политически контекст в посока към ратификация. Някакси като външен аргумент. Винаги се говори, че ако се подхожда към тези страни по-отделно, се подронват устоите на регионалния процес. Не, не е вярно. Миналата седмица в Камерон имахме продължителна дискусия, която бе водена не от мен, а от а, а, секретаря по, по, за економиката. Тези споразумения за економическо партньорство, ако щете, са предназначени да, да, да постигнат една еднообразност на достъпа до пазара. И винаги, когато се изключва регионално споразумение, винаги се предвижда една клаза, според която регионалното споразумение се предпочита, има върховенство пред двустранните. Така че няма да има вакуум, няма да има прекъсване. И още нещо. Някои страни изразяват недоволството си е, от онези, които някак си са се въздържали, е, за разлика от другите, които е, са скочили свързани очи едва ли не. Понякога това е неизбежно. Например, Камерон, Камерун тръгна сама по този път, което, което не е непременно добре. Но, нали, нали ви казвам, това понякога не може да се предотврати. Е, по конкретния въпрос за Източна Африка, господин Шулц, с кого преговаряме? <laughs> Отличен въпрос ние всъщност е, договаряме само с четирите страни, с които вече са сключени времени спогодби. И напълно, напълно извън протокола трябва да кажа, че понякога е твърде трудно да намерим основание дори за тези преговори, защото в край на краищата се същия брой страни. А от друга страна, когато започна този процес преди няколко години, идеята беше Малави и Замбия да се присъединят е, към морските Коморските острови също сега е, няма да затая дъх да видя какво ще прави Джибути или Судан, или, или няколкото Судана. Едва ли те някога биха се присъединили към такова споразумение, понеже те се чувстват много уютно в този преференциален режим, изключваш само оръжията, те друго не искат. Онези, които искат повече, са тъкмо по-слабо развитите страни, но не най-слабо развитите страни. Мозамбик, Руанда, Уганда, които вече си дават сметка, че не искат непрекъснато да бъдат най-слабо развити, искат да а, имат отношения, основани на, някакви, на някаква договорна реципрочност. И естествено няма да им бъдат отнети привилегиите, които вече имат, безквотно и безмитно. GSP proposal or whatever you think in terms of GSP. I think it was you putting it. И тук има едно, тук има едно, едно противоречие между общата система на преференции от една страна, споразуменията за економическо партньорство от друга. Въпроси са много интересни. Имам един много интересен такъв казус. Кабо Верде, е, които вече не са най-слабо развита страна, е, вероятно сега ще ги покачим на режима на общи преференции плюс, което е хубаво, но не непременно това, към което е, Капо Верде се стреми. И те, те искат да имат е, е споразумение за економическо партньорство, което все още е регионално. Значи нещата трябва да назреят. Нали, но, но, но въпросът е, бе повдигнат, между другото, от докладчик Сянка за Африка. Нали, всеки да подпише един ли ще подпише само и така нататък. Това е по-скоро технически въпрос. Нашите африкански партньори все повече настояват за гъвкавост тук. От юридическа гледна точка е, въпросът е много интересен и би ни отнел доста време, ако се впусна в него. Но, но така или иначе, има е, е, е, е, е едно взаимодействие. Тези страни се стремят към споразумение за економическо партньорство, цената на която биха го получили в повечето случаи е доста разумна. Става въпрос за ограничено отваряне на техните пазари, без непременно да се засягат а, и по-деликатни области, а, които са гръбнака на заетостта в тези страни, например. Цялото селско стопанство се изключва поначало. I come to the Pacific, the rendezvous and services that we accepted. It was always е, Тихоокеанския басейн, е, услугите, ние сме го приемали, е, не е необходимо всеобхватно споразумение на този етап. А, имайки предвид спецификата на сектора на услугите, това разрешение е доста, е доста уместно. Договореностите са, са детайлни. Там имаме близо 43 страници. Ангажиментите обаче е, рядко е, се покачват на регионалното равнище. Така че гледайте на услугите като на добавка. Кабо Верде, например, проявява голям интерес. Има и други, Сашелите, например. Но това е някакси допълнителен стимул. Сега въпросите вече от малко по-частен характер за захарта. Не би казал, че въпросът сочи неспособността ни да прогнозираме. Знаете, имаше един анекдот, приписван на Клинтън. Той искал да има само 100 економи... а, е, не, извинете, не 100 економисти, а економисти с по една ръка, защото у нези двуръките винаги започвали аргумента си с от една страна, от друга страна или от една ръка, от друга ръка. Та, захарта е многоаспектен въпрос. Това а, искам да кажа. Има противоречивост на интересите. От една страна тези страни е, са привлечени от индийския пазар, където недостига на захар е огромен, с огромни преференции и така нататък а от друга страна към нас. А, а, не в отношенията с всички страни обаче имаме такива проблеми. най-слабо развитите страни, между другото, независимо от режима, който обхваща захарта, те, е, те, те са удовлетворени. Единственият проблем, вероятно и пак много конкретно, е Южна Африка. И тук альтернативата е политическа. Е, въпросът е от политически характер. Но това, което предлагаме, е много щедро дори с тези оговорки, е, изделията с високо съдържание на захар, например, там са, са включени, и а, е, е, Южна Африка просто трябва да прояви искреност в отношенията си по този въпрос. Сега въпроса за регионалното равнище. Аз никога не съм била за тези общи е, генерални подходи към споразумение за економическо партньорство. Е, трябва да се подхожда регионално, е, с оглед спецификата на всеки отделен регион. И когато обсъждаме възможното въздействие от измените и допълненията регламента за пазарен достъп, нека първо кажа, че няма да има въздействие, няма да има ефект. Ако. Тук става въпрос за един жест. Резултатите не зависят непременно от нечия воля. Но когато въпросът е от чисто юридически или административен характер, какво може да се каже? Действащата норма се прилага. Можем да мислим за някакъв ефект един или друг, но, но какво от това? Нормата е факт, е, и, между другото, аз трябва да, да кажа, че съм много окоръжена от думите на самите министри, с които е, разговарях. Някак си тук е, в Европа повече са оплакванията от нещо, което не засяга в случая Европа, отколкото в Африка. И после, имайки предвид, че тези междинни споразумения, които се засягат, е, датират от 2007 година, сега какво? 7 години за ратификация, всеки е имал достатъчно време да помисли дали иска да ратифицира или не и то добре познавайки всички последици от това. Не бих искала да подхождам някакси лекомислено към въпроса, но контекстът също трябва да се има предвид. Тези страни желаят да постигнат регионални споразумения, но вероятно не всички от даден регион са готови да вървят с една и съща скорост. За мен е този въпрос фактически е приключил. От 2007 мина доста време. Ролята на парламента едва ли на мен трябва да задавате този въпрос. Лисабон, Лисабон и пак Лисабон. Какво друго мога да отговоря? Вие присъствате и ще. Присъствате и аз съм много удовлетворена от това, понеже за моя ресор конкретно – а, мога да, да посоча много, много връзки е, е, между позициите на парламента и нашите позиции в хода на преговорите. Кари форум, общо взето отлична оценка мога да дам. Страни с много ограничен капацитет, които обаче упорито работят за изпълнение на договореностите. Големите от тях всички са а, е, така, по график, е, нашия директор вече докладва по тези въпроси пред Комисията за развитие. Имаме днес посещение, прочен, в Хаити. То ще ще се занимава и с митническите въпроси има подкомитет по, по митническите въпроси и, и той определено е лостът на, на е, изпълнението, на привеждането на, на спогодбата в действие. И така, общо взето съм крайно удовлетворена от това, че нашите партньори полагат максимални усилия. Има и някои, които са на особено мнение, така да се каже, но главните институции са готови да работят. За културата, ако имаме предвид конкретно един от елементите на културните отношения, а именно визовия режим, на който са подложени изпълнители и делци на културата, които идват тук да ни забавляват, Обсъждали сме тези въпроси отделно с страните и до някъде и общо с всички с тях. Ам, трябва да ви кажа, че представата за, за някакъв дефицит е, е, е погрешна, защото много от страните са подписали специфични спогодби е, по визовия режим за е, е, е, изпълнителски е, е, кадри за за дейци на, на изкуството и културата. И вече трябва да настояваме пред нашите страни, пред държавите членки, да изпълнят договореното. Сега средства, ресурси, не е вярно, че няма, ако ми позволите да бъда така, откровенна. Имаме пари за всякакви проекти, които може да си представите. Проблемът е но късно започнаха да, да постъпват предложения. Тази година имахме много и като норма на ангажиране на средствата, мисля, нещата са наред. и вече до крайните бенефициери нещата не стигат толкова лесно, така че те вероятно е, е, имат основания да се оплакват. Но Генералната дирекция е, за развитие проявява готовност да, да придвижва освояването на средствата. И пак, тези споразумения за економическо партньорство не са прости. Капацитета на партньорите пък е ограничен Твърде често в регионта имаме един гигант, една, една голяма страна, е, която не, не толерира по-малките. Така че трябва да им се даде време на тези страни да се превърнат в фактически регион. А, и да имаме една баница а, е, а, е, и да я оставим те да я разпределят, а, някак си е нереалистично. И колкото и да е ако щете, странно на пръв поглед, че Европейската комисия трябва да им, да им е, режи парченцата, да, да, да разпределя, да гледа да не се карат. Но, но трябва да се отнасяме с разбиране. Сега, гъвкавост по отношение на сроковете. Позволете ми само това да кажа. Без да търся някакво извинение, аз не съм любителка на оправданията, но, но покажете ми едно споразумение, което да е по-гъвкаво или поне проект, който да е по-гъвкав от това, което предлагаме. Що се отнася до експортните ограничения, ние фактически приемаме завареното положение, а, в условията на консултации. И може да си представите, що за консултации бихме могли да имаме с тези страни за въвеждането на нови мерки, когато стане необходимо. Асиметрията е огромна в, в много отношения. Имаме опростяване и облегчаване на правилата за происход. И, и, и ние се поотказахме някакси от амбицията да търсим всеобхватни споразумения за услуги за интелектуална собственост, за обществени поръчки. Обществените поръчки имат огромно значение в тези страни, но така или иначе. Просто не е възможно и нали, след това се включи една клауза за преразглеждане по-нататък. Не бихме могли текущо да, да се справим с всичко това. Но гъвкавост, гъвкавост има, уверявам ви. И ние трябва да се уверим, че нашите партньори са категорично решени да се оттърсят от състоянието и статута на е, слабо развити страни. Да, да проявят наистина готовност да изкласят, да се превърнат в страна, която е готова да партнира, а не просто да очаква с протегната ръка. Опасявам се, че доста хаотично, ако ме извините, отговарях на вашите въпроси. Надявам се, надявам се обаче да съм отговорила на повечето от тях и разбира се съм готова да допълня. Благодаря ви за този обширен и изключително интересен и полезен дебат. Благодаря ви за цялата информация, която ни предоставихте благодарение на вас вече знаем много по-добре какъв, по, какъв напредък е постигнат. От сърца ви благодарим. И сега нека да преминем към точка 13а. Кратка информация за посещението на нашата делегация в Канада в началото на ноември. Докладът ще бъде представен своевременно. За сега само ще кажа, че в делегацията бяха включени 7 души, аз бях ръководител на делегацията и бяхме придружени от председателя на Междупарламентарната делегация Европейски съюз Канада, господин Брат Борн. Времето времето на посещението беше избрано много добре, защото съвпадна с провеждането на преговорите между Европейския съюз и Канада по сключване на търговско споразумение. As well as with the Canadian Federal. Срещнахме се с Канадския федерален парламент освен това се запознахме и засрещнахме с министра по вътрешната търговия, с главния преговарящ за канадско-европейското споразумение за търговия. И също така се срещнахме с парламентарната комисия по международна търговия, на долната камера на парламента. Посланието е много ясно. Ние сме ангажирани с това преговорите да бъдат финализирани и има политическо мнозинство, което да гарантира това. В Торонто се срещнахме с министра по економическо развитие и иновации на провинцията Онтарио и с главния преговарящ от страна на провинцията Онтарио в преговорите за канадско-европейското споразумение за търговия. Това беше важна среща с оглед на голямата степен на децентрализация в Канада. Освен това имахме срещи и в Отава, и в Торонто с бизнес дружения, синдикати, неправителствени организации, представители на фармацевтичния отрасъл, на сълскостопанския сектор. И видяхме, че има както много силна подкрепа за споразумението, но някои организации изказаха своите възражения. Освен това, обсъдихме въпроса за добив на петрол от шестни пясъци или битумни пясъци. Обсъждахме този въпрос с представители на правителството, също така и с представители на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 Успяхме по-подробно да се информираме за становищата, вижданията на канадската страна във връзка с търговското споразумение. И двете страни успяха по-добре да разберат пред какви затруднения все още сме изправени и какъв напредък е бил отбелязан. Ще ви бъде представен доклад за резултатите от посещението и ще дам думата и на членове на делегацията, които искат да докладват, например господин Сташни. Благодаря, господин председател. Мога само да потвърдя всичко, което изброихте до тук. Дълъг списък от срещи, много интензивни разговори. Срещнахме се с всички заинтересовани страни. Посещението беше много полезно, много ползотворно. Понякога не бе много лесно, например в Отава. Там посетихме на място производител на телефоните BlackBerry – Разговаряхме с работещи в производствената мощност. Министър-председателят на Канада заяви, че това е перлата в короната за канадските производители. Надявам се, че ще можем да допринесем към цялостния процес. трябваше в областта на селското стопанство да проведем разискване с колегите си от Канадския парламент. Трябваше нашата комисия по селско стопанство да се срещне с канадски депутати. В крайна сметка тя бе представлявана само от мен, въпреки че не съм член на комисията. Благодаря на всички, които участваха в подготовката на посещението ни. То бе много интензивно. Успяхме да покрием всички важни теми, дори може би и някои допълнителни. Благодаря и скоро ще бъде изготвен докладът. Председателят посетихме нещо като една своеобразна катедрала, а, залата на славата. Става дума за канадския отбор по хокей. За някои наши колеги това сигурно е било свързано с доста емоции. Успях да изнеса и лекция в университета в Оттава. Това също бе много важно, тъй като аз съм представител на научните среди. Силвана Кохмерин. Благодаря. Искам специално да благодаря на секретарията на нашата комисия за чудесната програма за последователността на отделните разговори, така както я бе предвидил. Наистина, то, разговорите бяха много полезни за нас, тъй като успяхме да се запознаем с много различни елементи от търговското споразумение. Два пъти успяхме да се срещнем с главния преговарящ от името на Канада. Той много добре ни представи отделните теми, така както ги тълкува канадската страна. Министър-председателят заяви, че от споразумението за свободна търговия ще проистекат много големи економически ползи. Благодарение на нашия докладчик, Канадската страна не само ни отвори много врати, тя ни прие и много сърдечно. Петър Штас ни се счита за герой в Канада. И като се имат предвид преговорите между Европейския съюз и Канада, това допълнително ще укрепи позицията на Европейския съюз. Господин председател, говорихте и за още още някои точки, които не са пряко свързани с поразумението за свободна търговия. Въпреки това обсъдихме тези теми по време на посещението си. Като, например, въпроса за тюлените, както и за битумните пясъци. Чухме много подробно представяне на правителството в Албърта по този въпрос. Ще се спра съвсем накратко върху него. Знаете, че миналата седмица в петък се състоя заседание на комисията в рамките на процедурата на комитология. Не бе стигнато до окончателно решение за битумните пясъци и за директивата, която ги урежда, въпросът ще бъде разгледан на предстояща среща на министрите на околната среда на държавите членки. От гледна точка на външната търговия, особено държа да подчертая, че нашата специализирана комисия трябва да обърне специално внимание на евентуални допълнителни осложнения, например стълкновение с разпоредби, разработени от СТО. Това е нещо, което се критикува от Канада и от някои държави членки. Комисията все още не е извършила оценка на въздействието на въздействието от гледна точка на външната търговия. Затова според мен за нас бе полезно да изслушаме представенето на правителството на Албърта в Отава. Като се имат предвид актуалните събития, трябва да подходим критично към евентуалното стълкновение с разпоредби на СТО, както и към все още неизвършената оценка на въздействието. Но като цяло посещението бе много полезно. Председателят, благодаря. Мисля, че секретариатът наистина заслужава да го похвалим за извършената работа. Наистина посещението бе чудесно организирано. Специално искам да благодаря на двамата ни сътрудници от секретарията, които ни придружаваха в Канада. Хелмут Шалц. Благодаря, господин председател. Благодаря на секретарията, също като останалите колеги. Като цяло той винаги много добре подготвя нашите посещения и това посещение бе много добре подготвено, бе направен опит да се организират срещи с представители от канадска страна, с които да разговаряме за всички елементи от споразумението. Още два коментара показаното до тук. Трябва ясно да отбележим и тук в комисията, че всички представители на канадската страна или почти всички приветстваха споразумението. Много малко от тях изказаха опасения, свързани с някои екологични аспекти или аспекти, свързани с трудовото законодателство. Имаше няколко депутати, най-вече от провинция Квебек, които заявиха, че като се остави на страна политическия елемент, е възможно гражданите в Канада да са на друго мнение за това споразумение. Колегата Кохмерин каза нещо много важно, свързано с правния проблем. Отделни държави членки са отказали прилагането на процедури, които могат да са пряко свързани с критериите и разпоредбите на СТО. Имам предвид конкретния пример с битумните пясъци. Това може да се отрази върху позицията на Европейския съюз. Затова може би е добре да се консултираме с правната служба, да я запитаме какви последици могат да проистекат от разнородните позиции, например на Франция и Германия по тези чисто технически процедури. Председателят и накрая госп... Даниел Каспари от НП. Колеги, нямах намерение да се изказвам по темата, но вече два пъти се говори за битумните пясъци. Фрекинг. И фрекинга. Особено съм загрижен във връзка с тези две теми. Защо? Защото никога не обсъждаме методите за производство на даден продукт. Като вземаме предвид това, което подготвя Европейската комисия по директивата за качеството на горивата, не знам как може да се постигнат споразумения от търговска гледна точка. Какво предвижда комисията? Предвижда измерване на въглеродните емисии, предизвикани от определени горива. Няма нищо лошо в това, но не мисля, че то е законосъобразно от гледна точка на търговията. Особено съм загрижен във връзка с Канада, тъй като приемането на директивата за качеството на горивата би довело до блокирането на достъпа на канадските горива до европейския пазар. Мисля, че трябва да разгледаме тази тема тук в нашата комисия. Става дума за една дилема, пред която Постоянно сме изправени. От една страна залагаме на стандарти, на изисквания за качеството на определени продукти. От друга страна тези наши изисквания не са съвместими с целите, които си поставяме в областта на търговията. А що се отнася до битумните пясъци и горивата, които се извличат от тях, не мисля, че емисиите, които те предизвикват, са по-високи от емисиите, предизвиквани от горивата, които внасяме от Русия, например. Яник Радо. Яник Жадо. Сега няма да начеваме дебат по битумните пясъци, но просто бих искал да е, обърна вниманието ви на, на доклад на колегата Стърди, в който е, е, се казва, че когато се налагат търговски ограничения, те трябва да бъдат обосновани не политически, а търговски. Впрочем, е, същото въжи, говорихме по този въпрос и във връзка с а, е, генетично модифицираните организми. Да, това между другото едва ли е най-важната екологична е, бариера или бариера свързана с пазване на общественото здраве, която сме налагали или смятаме да наложим. Така, очаквам във всеки случай вашите инициативи. Благодаря ви, госпожи и господа. С това е, дневният ни ред се изчерпва. Поне точка разни не виждам. Следващото заседание на 20 декември в 9 часа точно, без закъснения.